в нашите общи усилия за борба с това заболяване, както в Европейския съюз, така и в други страни. Благодаря. Благодаря, комисар Дали. С това приключваме дебата и следващата точка е кратко представяне на доклада на Енрике Гереро Салон за въздействието на глобалната финансова и економическа криза върху развиващите страни и върху сътрудничеството за развитие. Господин Салон, 4 минути. Благодаря ви. Благодаря ви. Финансовата и економическа криза се отрази изключително отрицателно върху развиващите се страни. Имам предвид страните, където доходите на населението са най-низки. Някои кризи поставиха под заплаха устойчиви економически растеж на тези страни от 10 на години насам. Това се отрази на заетостта. Наложени бяха строги финансови мерки, намаляване на външния дълг на тези страни, разширение на е, търговските дейности, е, повече помощи за развитието. Всичко, на всичко това беше сложено край. Тези е, страни бяха преживели криза на храните, която постави под заплаха много хора. Те едва оцеляха. В последствие имаше енергийна криза за страните, които нямат газ и петрол. После климатична криза, която беше проблем за инфраструктурата и за реколтата. А сега финансова криза, която умножи отрицателните последици от предходните кризи. Всичко това е, финансовата криза засегна нашите развити, индустриално развити страни, но е, сега тя достига и до развиващите се страни. Тази економическа криза вече не е само финансова криза, а е криза на развитието, социална и хуманитарна криза. Ето защо е, бяха засегнати всички области. Економическия растеж беше засегнат и той ще бъде далеч по-нисък от предишните години и 2009 година. Е, това се отрази и на търговията. Е, и е, тази криза застрашава баланса в текущите сметки, чуждестранните инвестиции. Тези страни ще имат по-малък достъп до международно финансиране и ще има все по-засилен протекционизъм от страна на развитите страни ще има по-малко пари, които ще се спращат от емигрантите в развитите страни към развиващите се страни. Ето какво се случва в тези страни. Много деца може просто да не оцелеят, както в Африка, така и на други места. Ето е, защо трябва да се чуе гласа на Европейския съюз – е, трябва е, Европейския съюз да е, постави ударението върху ангажиментите, които е поел за помощ за развитието. Трябва да отпуснем средства, за да помогнем на тези страни е, за да се опитаме е, да подобрим положението, в което се намират, е, за да няма изкушения за протекционизъм и за да се опитаме да завихрим цикъл на развитие. Трябва да се борим срещу данъчните убежища и да се установи един разумен баланс в външния дълг на най-бедните страни. Е, като докладчик се опитах да постигна възможно най-широк консенсус. Аз приех измененията на всички политически групи, за да се постигне компромис. Но все пак си запазвам правото да внеса утре устно изменение, е, когато започне гласуването по 34 параграф. Не, просто за да имаме повече гласове е, по нещо, което е жизненно важно. Европейски съюз трябва да говори с един единствен глас спрямо тези страни. Благодаря ви. Благодаря, господин Гореро Салом. Сега давам думата на господин Дали. Благодаря, господин комисар. Благодаря за този толкова изчерпателен доклад. Както правилно се подчертава в него, развиващите се страни са много повече засегнати от кризата, отколкото се очакваше. Всъщност те са засегнати по няколко насоки. От намаляваните доходи от внос, от намаляваните доходи от туризъм, от промяната в потоците на капитал. Затова и много страни имат нужда от финансиране. Много развиващите страни е, са принудени да намаляват разходи за социални е, елементи от своята политика, включително образование. Така се застрашават не само постигането на целите на хилядолетието, но и постиженията въобще на развитието от последните няколко години. Независимо, че има елементи на възстановяване в света, в развиващите се страни това възстановяване ще се забави. Ние трябва да имаме обща реакция към кризата и тя да е съобразена с реакцията към кризата на световно ниво, свързана и с реакцията на Г-20. Ние е, реагирахме с конкретни ангажименти да, за помощ на развиващите се страни няколко насочени, координирани мерки предприехме за намаляване на последствията от кризата и за създаване на економически растеж в развиващите се страни миналата година. Реакцията на Европейския съюз е свързана не само с реакция на общностно ниво, но и с принос на отделните страни на двустранно ниво, както и принос към международните институции, поети ангажименти в рамките на Г-20. В работата на Международния валутен фонд също ни дава възможност да допълним нашата помощ към техните мерки. Комисията в момента изпълнява много конкретни, краткосрочни мерки е, и механизми в подкрепа на най-засегнатите страни, които имат най-малко възможност да се противопоставят на последиците на кризата. Особено подкрепяме разходи в социалната сфера. Също даваме помощи в следствие на докладите за средносрочните доклади за развитие на страните посредством различни инструменти официалната помощ за развитие продължава да е от ключово значение в подкрепата на нашите партньори за борбата им за справяне с кризата. Затова ние е, подкрепяме, ние приветстваме и вашата подкрепа и призоваваме страните членки да е, посрещнат ангажиментите си за помощ за 2015 година. И затова и призоваваме цялата общност на международни донори да е, увеличат помощта и ефикасността й. Комисията ще публикува пакет е, от предложения към страните членки за помощ за развитие, които са необходими за постигане на целите на хилядолетието. Също ще се формулира и план за действие за постигане на целите на хилядолетието – за да можем ние достатъчно амбициозно да допринесем за прегледа, при прегледа на ООН за постигането на тези цели. Европейския съюз във всички случаи ще продължи да бъде водещ в международната помощ за развитие. Благодаря, господин комисар Дали. Сега минаваме директно на процедурата за спонтанни изказвания. Госпожа Базеско, една минута. Благодаря, господин председател. Економическата и финансова криза засегна много силно Молдова, която е страна, развиваща се страна. Растежа в тази страна намаля, с 6% се увеличи безработицата. Трябва да се подкрепят директните инвестиции в страната. Република Молдова в момента се ползват услугите на 9 европейски е, съветници за развитие. Ние в Румъния е, говорим същия език като тях и можем да им окажем помощ за развитие във всички области. Можем да е, помогнем и за това е, молдо, граждани от Молдова да работят на Запад, защото това ще подпомогне тяхната економика. Много се радвам, че Международния валутен фонд е, е приел пакет за помощ 2,6 милиона. Е, молдовския премьер днес е, съобщи, че е успял да получи тази помощ от конференцията на договорите. Благодаря, госпожа Базеско. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че развиващите се страни са сериозно засегнати от кризата, от намаляващите инвестиции и а, е, безработицата, всичко това изостря допълнително е, кризата и дисбаланса. Ние трябва да действаме, но в сътрудничество с тези държави. Е, от економическата комисия поискахме Международния валутен фонд е, да определи е, какви е, са разходите, каква е цената на това за тези държави. И комисията трябва да прави изявление по необходимите такси, ако искаме да постигнем целите на хилядолетието и да се впишем в устойчивото развитие. Благодаря на докладчика за отличния му доклад. Благодаря господин Преседо, а сега на следващия оратор. Благодаря. Аз е, е, смятам, че тази криза ще се преодолее с е, повече свободна търговия, не с протекционизъм. Е, трябва е, Европейския съюз е, да отвори своите пазари и след съвсем кратко в Тенерифе ще се срещнат африканските страни и моите колеги винаги са повдигали проблема с субсидирането на продуктите на европейско ниво за европейските пазари. Нашата политика е да се създадат здрави пазари за стопанското производство на техните пазари. Европейския съюз показа лидерство качество, но мисля, че можем да направим нещо много по-добро. Sr. Presidente. As crises mencionadas no relatório alimentar, energética, Благодаря, господин председател. Да, различни кризи се подчертават в този доклад. Економическа, климатична, е, продоволствена. И всичко това отразява всъщност структурната криза, е, която е, познаваме от десетина години не сам. В е, Сахарска Африка, например, въпреки различията, които съществуват, държавите си приличат, зависят от износа, зависимо селско стопанство, зависимост от чуждия капитал. С други думи, ние налагаме на тези държави търговски условия, които са нечестни и убийствени за тях. Тези държави рискуват още по-голям спад на тяхното развитие. Международната търговия всъщност обсебва доходите на тези държави. Те не могат да постигнат баланс и да продължат тази търговска дейност. Благодаря. Та наистина трябва да се спазва времето за изказвания и сега ще дадем думата на господин Мелц, който ще е последен в а, а, тази рубрика на спонтанни изказвания. Благодаря. Тази а, криза засегна не само Европа, а и развиващите се страни. Има спекулации и в англосаксонския свят има слухове, според които които водят до дерегламентиране, това, което искат международните инстанции и мерките, които се взимат за възстановяване не са възможни в развиващите се страни, където държавният апарат не е така силен. И всъщност проблемът е в вносните стоки, чието цени са плод на дъмпинга. И обществената помощ за развитие всъщност не доведе до нищо и ние трябва наистина да въведем такси върху финансовите операции. Благодаря. Благодаря много на господин Мелцер. Комисията иска ли отново думата? Не. Можем да приключим дискусията по тази точка. Гласуването ще се проведе утре четвъртък, 25 март от 9 до 13 часа. Дневния ред е на сайта на Европейския парламент. Благодаря на всички колеги. Председателят благодари и на преводачите.